Good morning. Здравейте! Е, вероятно е добре да започнем вече. Първата точка от нашия дневен ред е годишният доклад за европейския семестър. Говорим за 2016, следващата година и също така имаме и съобщението на комисията. Катрин Тайлър е докладчик и давам директно думата на докладчицата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Благодаря за, това, че са тук и представителите, представителите от комисията. Все още сме 2015, разбира се, но тук в доклада сме с поглед напред към 2016. В центъра на европейската конкурентоспособност, разбира се, е а, единия пазар и с един такъв пазар от 500 а, милиона ние имаме възможност да бъдем наистина водещи, да бъдем водещи, но виждаме колко години след създаването на единия пазар, като че не се осъществява това и на какво се дължи а, това са пречки на национално равнище и липса на прилагане на правилата? Трябва ни единен пазар и то цифров пазар за, 2000, за 21 век, за да можем да водим конкурентно и да може потребителите да имат достъп до висококачествени продукти в Европейския съюз. 21 милиона са малките и средни предприятия даже повече в Европейския съюз, но само 7% от тях търгуват трансгранично по именно тези причини. Липса на достъп до познания за правилата, по-големи разходи при преминаване на граници и така нататък. И правилно се по сочи в, от страна на комисията, че прилагането на правилата за единния пазар е изключително важно, за, ако искаме да се възползваме от всички плюсове на един такъв единен пазар. Ето защо а, минала, миналия месец а, в а, измеримите показатели виждаме, че е малко по-низко нивото от миналата година по отношение на а, единия пазар. Така че трябва да а, действаме малко по-целенасочено. Четвърти е а, този доклад, който се разглежда в а, нашата комисия ИМКО и ние а, говорим за европейския семестър за 2016 година. Става въпрос за годишното изследване на растежа и стратегията за постигането на тези цели. Говорихме и за приемане на стълб, посветен на единия пазар в европейския семестър. Тези политики трябва да бъдат съпътствани с мерки за стимулиране на реалната економика и за по-добра координация на европейския семестър. С, заедно с економическото управление трябва да а, има и стълб за единия пазар, което да покрива тези ключови области на растежа. Знам, че от комисията след малко ще направят кратко представяне на съобщението си, особено модифицираната структура за европейския семестър, така че с нетърпение чакам да чуя тяхното представяне, но също така трябва да се спрем и, за, и върху неосвоения е потенциал в различните области на единия пазар, достъпът до него, интеграцията му и като представител на лейбаристите смятам, че а, има много а, сериозни пропуски, а, които се дължат на липсата на умения а, приложими умения, включване и също така е, невъзможността на, за пътуване при наличие на дадени умения в е, част от работната ръка. Също така трябва да се включат и хората с увреждания, е, да могат да се възползват напълно от единия пазар. Моят доклад ще се спре и на тази тема. С нетърпение чакаме да чуем какво ще каже комисията и е, ще обсъдим всички тези теми, както направихме и в предишния, във връзка с предишния доклад, но изобщо трябва да се включи единия пазар в тези в тази структура, във всичко, което говорим за Европейския семестър, така че да се възползваме напълно от него. С нетърпение чакаме да чуем комисията. Благодаря ви за това, че сте тук днес и с нетърпение чакам да чуя и какво ще кажат колегите, какво е тяхното мнение, какви са техните бележки, за да може да ги включа в доклада, така че кратки, кратки са сроковете, за да може да се направи превод на доклада следващата седмица. Благодаря, госпожо председател. Започваме с докладчите в сянка НП. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Kryzys, благодаря, госпожо председател. Кризата в Европа от последните години не трябва да се повтаря. Тя имаше економически и финансов характер и доведе до много висока задлъжнялост. Предложили сме економическия и паричен съюз и във връзка с това Европейския семестър е, стои като едно решение. Имаме социално измерение също така и трябва, би следвало да работим наистина и за по-доброто економическо управление на единия пазар, за да доведе всичко това до растеж и заетост. За съжаление обаче, годишното проучване на растежа не включва добрата интеграция по отношение на единия пазар. по добрата конкурентоспособност води до по-низки цени и други ползи за потребителите. Потребителите. Говорихме с комисаря е за това вчера и а, за дерегулирането на пазарите, начина по който работят а, стопанските предприятия, достъпа на малките и средни предприятия до този единен пазар. Би следвало също така да се спрем и на развитието на економика, основана на знанието. Това включва както и реалната, реалния сектор, така и а, обществения. И нашата комисия в това становище трябва да почетае колко е важен единия пазар за развитието на Европа и това да бъде един от най-важните приоритети на европейския семестър. Чух, че докладчета да го спомена и се радвам, че е включена тази тема, тъй като всичко това е доста очевидно за всички нас тук в комисията. Ни. И се, бихме се радвали в окончателното становище да споменем и други въпроси, отвъд тези споменати днес. E Имаме ли от ЕКАРЕ някой, който ще се изкаже? Заповядайте. Благодаря, Вики. Ще се изкажа от името на господин Столико, защото той а, а, пристига в момента на летището в Брюксел от негово име се изказвам. За него не е ясно дали Европейския семестър е добра платформа за инициативи за задълбочаване на европейския единен пазар. Но за да се подобри економиката в Европейския съюз като цяло, подобряването на единия пазар би следвало да бъде основно средство. Две основни причини има за това. На първо място много инициативи в Съюза има, които а, са свързани с повече регламентиране а, било то с разпределяне или по други а, начини, но а, за съжаление те вместо да създават а, растеж, а, отслабват економиката в други области. От друга страна, не е много видимо а, това, че заетостта и проектите заради по-високите данъци в частния сектор, няма да бъдат изобщо създадени тези работни места. А, и така би следвало да бъдат изправени пре а, потребителите а, пред по-добро качество на продуктите и по-низки цени. Също така се отклоняваме от основните идеи, тъй като а, единния пазар беше основен стълб от самото начало, а пък сега представлява един много а, малък а, елемент от общата политика. Макар да искаме да а, решим много а, проблеми наведнъж, единия пазар е десетилетия далеч от а, своето пълно реализиране. И също така би трябвало да следваме един от основните принципи на Съюза, този на ам, субсидиарността. За съжаление, не всички дейности на Съюза във връзка с единия пазар са от полза. С преодоляването на едни бариери Европейския съюз въвежда нови. Можем да намерим примери в много от основните идеи, инициативи в Европейския съюз в последните години. Интернет платформите ще е, са свързани с прозрачността. Google и други предприятия трябва, ще трябва да понесат много по-сериозни регулаторни тежести в Европейския съюз, отколкото на някъде другаде. Филип Бегас очерта тази идея а, преди няколко години а, в смисъл на това, че в Европейския съюз, градейки единия пазар, всъщност изгражда крепост. А, също така за ДДС а, трябва да говорим а, с а, в телекомуникационния сектор и други, които увеличават тежестта за малките и средни предприятия. Искаме единен пазар с по-силно социално измерение. Не би следвало да има хармонизация на националните права в това отношение. Това е което колегата е предоставил като становище. Благодаря. Thank you very much, Chair. Uh, dear colleagues, благодаря, госпожо председател. Скъпи е, колеги, групата на АЛДЕ приветства е, процеса около европейския семейство, но е, подчертава, че е необходимо да се постави акцента върху прилагането на вече съществуващото европейско законодателство в рамките на европейския семестър. Няколко неща е необходимо да се направят. Първо, напълно да се приложи директивата за а, услугите. А, второ, да се отворят пазарите за услуги и стоки в страните членки. А, е, да се работи за по-добре работещ и по-малко бюрократизиран публичен е, сектор. Е, комисията трябва да започне процедури за нарушения, ако се окаже, че европейския семестър няма да бъде достатъчен да гарантира прилагането на законодателството. Страните членки са задължени да прилагат законодателството за единния пазар. Те са поред това задължение в съвета, а задължението на комисията а, е да санкционира а, недостатъчно прецизното или закъснялото прилагане на това законодателство. Благодаря ви. Председателът Андреас Шваб. Äh, Благодаря ви, госпожо председател. Е, е, знам колко е кратко е, времето, но, но никак не ми се искаше дебата да приключи преди да взема думата. Доклада, за който говорим, Доклада на госпожа Стайлър е много важен за мен, защото Аз е, бях докладчик по време на първия пакет за единния пазар, по време на комисар Бърния. Затова за мен е важно е, да кажа това, което ме вълнува. Три са нещата, които трябва да констатираме към момента. Изцяло се присъединявам към това, което каза колегата Шайнфелд. Трябва да поставим единния пазар в центъра на европейския семестър, защото единния пазар носи благосъстоянието, на което се радваме в Европа. За съжаление, обаче в европейския семестър много често говорим за съвсем различни неща и за това доклада на колегата Розанти беше отхвърлен миналата седмица и много от предложенията се отхвърлят от комисията по економически въпроси, не защото най-вероятно те са били а, а, лошо, защото а, те са Комисията по економически въпроси са отхвърлили измененията на Комисията по заедостта и наред с тях предложенията на всички останали комисии. Това е, е глупаво, но това е причината, поради която е отхвърлен, беше отхвърлен доклада миналата седмица в Страсбург. Е, е, подготвя се сега една резолюция, която не, а, не се занимава с европейския семестър, растежа и заетостта, а с това доколко е включен европейския парламент в макроекономическото управление. А, наистина Европейския парламент е, има възможност да участва и да управлява, но не на макроекономическо равнище по отношение на единния пазар. И затова, госпожо докладчик, госпожо Стайла, много ще се радвам, ако успееш да създадеш мнозинство е, в групата на социалистите и демократите, не по отношение на макроекономическото управление в рамките на Европейския семестър, по отношение на е, единия свободния пазар. По доклада работи докладчик от социалистите и демократите в Комисията по европейския über die wesentlichen Entscheidungen befinden, nämlich den nationalen Abgeordneten. Важно е да започнем диалог с националните парламентаристи, за да видим а, а, какво трябва да се направи, за да не се образува крепост на европейско равнище. имаш достатъчно време, казва председателката, моля те да забавиш. Колашката каза, че е, съществува опасност е, е, да се създаде крепост Европа в рамките на европейския е, семестър. В тази връзка искам да кажа, че е, винаги сме поставили акцент върху това да не създаваме такава крепост и за това разговаряме с нашите колеги от националните парламенти. И, и за това а, ми, ми се иска а, доклада да бъде подкрепен от голямо мнозинство, това число от ЕКРЕ, и да не може той да бъде лесно отхвърлен от Комисията по економическите въпроси. И както каза колегата от АЛДЕ, а, на прилагането на директивата за услугите, за стоките и така нататък, всичко това е важно, но ние ще успеем, ако в рамките на европейския семестър проведем дискусия не само за макроекономическото управление, а и за единия пазар. Нещо, което не успяхме да направим през последните години, защото водещата комисия по економическите въпроси не занимаваше с други въпроси. А, може би сега с новите предложения на госпожа Бенковска, може да поставим едно ново начало, изхождайки от а, това, че големите политически групи са на мнение, че е, е, единния пазар е, е най добрият е, градивен елемент за намиране на една европейска стратегия. Благодаря за многото време, което ми даде да говоря. нашите преводачи, казва председателката, са страхотни но все пак да се уверя. Ви, е, ти настояваш да се концентрираме върху а, аспекта, касащ единния пазара, не само върху макроекономическите аспекти. Нали така? Сега господин Русати има думата. Благодаря, госпожо председател. На всички нас много ни се иска единния вътрешен пазар да се осъществи изцяло в Европейския съюз. Знам, че има още много работа. Споделям мнението на колегите, които смятат, че все още има много пречки е, на пазара на услугите, но и на другите отделни пазари. Във всеки случай единия пазар е наша цел, е, за чето изпълнение трябва да работим. В рамките на европейския семестър обаче възникват някои колебания от правно и процедурно естество. Единия пазар единия пазар имат различно правно основание. Как можем да ги обединим в един документ? Единия пазар очевидно е обща европейска политика, докато европейския семестър е рамка, в която се координират националните политики е, от макроекономическо и структурно естество правилата за прилагане и основанието за работа в двете области са различни. И това е първият ми въпрос. Второ, в рамките на европейския семестър имаме списък от индикатори, които се използват за оценка на работата на отдалните страни членки. И нямаме такива критерии по отношение на единния пазар би трябвало да имаме все пак някаква система, по която да измерваме как върви осъществяването на единния пазар. И моя въпрос към комисията, готвим ли се да изградим такава система? И накрая, а, въпроса на а, специфичните препоръки за а, държавите. Разбира се, комисията взима решение за тяхното изпълнение. Страните членки трябва а, просто да се съобразят а, с препоръките, без, без да има дискусия по тези препоръки. А, така че а, има различна процедура. А, а, а, всички ние искаме единния пазар да бъде стълб в рамките на европейския пазар, но как ще го направим? Как ще си осигурим подкрепата, а не съпротивата на страните членки? Благодаря много. А, комисията. Секретарята ме покани да а, разясня последните промени в европейския семестър от а, съобщението през октомври, така че ще се спра на а, това, след което ще отговоря на някои конкретни въпроси, които ми бяха зададени. Преди да навляза в отделните елементи на това съобщение, ще кажа, че е важно да се знае, че е, европейския семестър е, изгради много висок политически профил през е, последните пет години. Въпреки това, обаче процесът може непрекъснато да се адаптира, да се включват нови играчи в обсъжданията и така нататък. Но основният въпрос в рамките на европейския семестър е какво е неговото въздействие. Някои депутати говориха за за дефицити по отношение на осъществяването на единия пазар. Такива дефицити има и по отношение на европейския семестър. Така че това са, това са дефицитите във връзка с препоръките за а, отдалните държави. Ние следим какво е тяхното изпълнение, а, следим и изпълнението на мерките за осъществяване на единния а, пазар и картината е доста а, смесена. Задачата на комисията е не толкова да измерва процеса, а да следи какво е въздействието на а, целият този огромен набор от дейности. Искам сега да се спъра на някои от промените, направени в Европейския семестър от комисията Юнкер. Миналата година беше проведено упражнение за насочване на европейския семестър с цел да имаме по-ясни, по-измерими препоръки за отделните държави. а, ние адаптирахме а, графика а, за изготвяне на документите а, а, към графика на националните парламенти и правителствата а, и а, с това се надяваме да постигнем една по-голяма приемливост на препоръките за страните. Доклада на председателството въвежда множество изменения в европейския семестър. Доклада на петимата председателя, извинете. Първо, петимата председатели възнамеряват да засилят а, а, евроизмерението на а, европейския семестър. защото има редица а, проблеми в еврозоната. Проблеми, които се отразяват на структурните реформи. Ще видите следващата седмица в годишния доклад, че се обръща засилено внимание на еврозоната като част от европейския семестър. и възнамеряваме сега да дадем конкретни препоръки за еврозоната, а не през пролета. Второ, Комисията през последната година пое е, задължението да включи социални аспекти и аспектите на заедостта в европейския семестър. Това беше направено по различни начини. Ще видите в пакета, който ще бъде прият следващата седмица. Е, ще видите, че в макроекономическите показатели са включени и три показатели, касаещи социалната политика и заедостта. Имаме два нови аспекта по отношение на прилагането на законодателството, защото очевидно това е проблем. И по-конкретно искаме да подобрим а, прилагането чрез, по-добра, чрез по-добри е, критерии за измерване на напредъка на страните членки. Критериите до сега бяха а, а, текущи, измерва се пазара на труда, конкурентоспособността, бизнес средата, данъците. И имаше дискусия между отделните генерални дирекции и генералния секретар за това как ще се осъществи това измерване на практика. И е, последната реформа, която се предлага в едно от последните съобщения е да се постави а, е, а, е, фокуса върху оказването на помощ на страните членки за а, прилагане на препоръките за отделните държави. За да се свържат повече е, средствата, е, отпускани в рамките на структурните фондове, с е, структурните реформи, които трябва да се направи. Това ще залега в новите разпоредби относно кохезонния фонд. Там ще се казва, че ако страните членки не се съобразят с определени препоръки, структурните фондове могат да бъдат спрени или средствата да бъдат намалени. Но идеята на генералния секретар е да окаже практическа подкрепа на страните членки в изпълнение на препоръките. Е, що се отнася до е, е, единния пазар, мисля, че особено интересно е упражнението с критериите за измерване на конкурентоспособността, бизнес средата и публичната администрация. Е, предложението е да има критерии за измерване на конкурентоспособността на страните в еврозоната и това ще е, засили аспектите на единния пазар. Има една неформална е, промяна. Колегите през тази година от DG е, Grow е, ще бъдат е, много по-засилено включени в работата по е, европейския е, семестър. До сега това не беше така. Спирам до тук. Благодаря. Съжалявам. Трябва да дам пак думата. А само за една минута. Благодаря, госпожо председател от Генерална дирекция ГРО. Искам да отговоря на проблемите поставени от господин Козараци. Значи, че на 30 октомври комисията излезе с първия обзор на единния пазар в областта на конкурентоспособността и заетостта. Този обзор има две цели. Първо, да изложи стратегията и второ, да е, включи е, измерението конкурентоспособност и заетост в европейския семестър. И защото виждаме, че тясната свързаност има пряко отношение към производствеността, към е, резултатите. Така че ние сме готови да обсъдиме ползата от а, подобен обзор. С вас и още нещо. Мисля, че има консенсус, че е необходим един а, по едно по-широко присъствие на макроекономическото измерение в европейския семестър и с тази цел изработваме и нови показатели. Катрин а, мисля, че казаното от DG Grow е много важно. Наистина трябва да включиме измерението единен пазар в цял, целия процес на европейския семестър в, в е, миналото бяхме направили подобни предложения, които обаче не бяха а, е, взети предвид. А сега аз очаквам е, всички ваши предложения, идеи, за да ги включа в а, моя доклад. Както каза комисара вчера, а, наистина самото създаване на европейския семестър е едно предизвикателство. Имаме много други, които трябва да решиме. Така че превода ще се извърши следващата седмица. В момента работиме по различните предложения. Но доколкото знам, госпожо председател, сега трябва да гласуваме така че аз ще продължа моя диалог с комисията и колегите през следващите дни и седмици. Само а, няколко минутки преди а, пауза, преди да започнем гласуване. So И така, ми благодаря за всички, които дойдоха и се присъединиха към нас, за да гласуваме а, годишния доклад по европейската политика в областта на конкурентоспособността на господин Коферати. Първи компромис за против въздържали сте, приема се. Компромис е, приема се. С, А, приема се. Д, за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, опада. 16 то изменение за, против, въздържали се отпада. Компромис Е за против въздържали се приема се. Ф за против въздържали се приема се. Параграф 3 55 за против подпада. Е, Пада. Приема се 27 за против въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромис Г, за, против, въздържали се, приема се. Хаш за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. И Приема се 37 за, против, въздържали се, отпада. Джи е, за, против, въздържали се, приема се. К за, против, въздържали се, приема се. Л и 43 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 51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 Има един от гласуваш от социалистите в повече. Марк. Yes, passed. Приема се. Шестето изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Three more votes. Всички ли гласуваха? One more vote done. Okay. And now we can vote. Сега ще гласуваме анблок, ако няма възражения. става дума за резултат е, третия, третия доклад за лични е, протекти и е, кабелните линии. Не искате, искате по-отделно. Добре. Добре, тогава започваме първият, с първия доклад История с Вайс. Електро гласувайте по електронен път. 34 за, 2 против, 4, въздър... 4 въздържали се. Е, наистина, моето е поздравление. Доклада Форд за персонална протекция или протекционни облекла. като че ли има един гласуващ в повече. Край на гласуването. 32 ма за, 4 против. И доклада Штайлер с газови съоръжения. Благодаря ви. 34 за, 2 против. Денес Благодаря ви. Сега доклада Розиер относно препоръки към Европейската комисия относно преговорите по ТИСА. Изменение едно за против въздържали се. Нека да провериме. uh, that falls. Отпада. Компромис едно за първа част. Против. Въздържали се. Приема се втора част за против. Въздържали се. Нека да провериме. Вие сте за. Става дума за втората част. Приема се. Трето изменение за против. Нека да провериме. Отпада. Четвърто изменение за против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение като допълнение за, против, въздържали се, нека да провериме. Past. Приема се. Amendment 10. Десето изменение за против, въздържали се отпада. Трето, трети компромис, за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение, за, против, въздържали се, отпада. 17 за, против, въздържали се, отпада. 21 за, против. Нека да провериме. 21. во изменение. Пас. Okay. Приема се. Много ви моля още веднъж. Покажете как. Не, не, просто неговия глас не беше прият от машината за гласуване. Добре. Извинявай, Марк. Може би само за една, за един глас, Марк. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приемат се. 25-то изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим. Passed. Приема се. 27 изменение за против. Нека да проверим. E Има един глас от НП в повече. Кой е? отпада. Пети компромис за против. Нека да проверим. Отхвърля се. Is that 34 next? So compromise 5 has... Пети компромис не беше прият So I think we... So we're voting amendment 30. Струва ми се, че трябва да гласуваме изменение 32. 32. За, против, въздържали се. Нека да провериме. Отпада. 34 за против въздържали се отпада, 30 против въздържали се приема се, 36, 36 за против въздържали се отпада, 37 за против въздържали се отпада, 38 за против въздържали се отпада, 39 за против отхвърля се, 40 се от, е оттеглено, 41 за против въздържали се, нека да проверим. Past. Приема се. Шесто компромисно изменение за против въздържали се приема се. 42 като допълнение за против въздържали се. Нека да проверим. That one full. Отпада. Компромисно изменение 9, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отпада. Приема се, приема се. Значи целият компромис 9А бе прият, 51 е отпада, 59-то изменение. Не, 57-то. Okay, we're going to vote amendment 57. Така ще гласуваме 57 изменение за Става дума за 57, за против, въздържали се. Ами, струва ми се, че отпада, но нека да, по... да проверим. It's fallen by one vote. Да, отхвърля се с един глас. 59-то за против. Нека да провериме. Приема се. Ком... Осми компромис за, против. Струва ми се, че е отхвърлен, но нека да проверим. False. So therefore we now need to... Отпада, значи в 61 во за, против, въздържали се от Върля се 62 в две части. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отпада, 60-то изменение, We didn't adopt the compromise. Не. Was 62 has been adopted. Okay. 62 се приема, значи няма да гласуваме компромиса. Така, 67 в такъв случай, за против въздържали се отпада. Девето компромисно изменение, за против въздържали се. Приема се 68 отпада, 70 и второ да се добави само израза отпада 74 параграф изменение 74 то за против въздържали се отпада 10 компромис за против въздържали се отпада 75-то изменение като допълнение за против. Нека да провериме. отпада. Седемдесет и девето изменение. За, против, въздържали се, приема с 80 за, против, въздържали се. Отпада 81 за против въздържали се. Приема се 82 за против въздържали се. Отпада 83 за против въздържали се. Отпада 84 още веднъж 83-то за против, въздържали се. Приема се, извинете. 84-то за, против, въздържали се. Приема се. 85-то за, против. Нека да проверим. Фолс. Отпада. 86-то за против въздържали се. Нека да провериме. Пас. Приема се. 87 изменение. 21 беше прието, нали? 87. За, против въздържали се, нека да проверим. Приема се. 88 за против, въздържали се, отпада. 89 за против, въздържали се, отхвърлено е. 90-то изменение и 91-о гласуваме и ги заедно, за, против, въздържали се, отпадат. 92-ро за, против. Нека да проверим. That falls. Отпада. 93-то за против, въздържали се. Струва ми се, че отпада 96-то за против. Въздържали се отпада 94-то за против. Нека да провериме 94-то изменение.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 97 за против. Нека да проверим. Okay. That's, that falls. Отпада 98 за против. Нека да проверим. One more. Close vote. Край на гласуването. Отпада. 99-то за, против. Нека да проверим. Past. Приемат се. Изменение 100 за, против. Въздържали се отпада. 101 за, против. Нека да проверим. Отпада 102 за против, въздържали се, отпада 103 за против, въздържали се, отпада 104 за против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване по становището с а, влезлите изменения. Много някой искаше да се да се дискутира, да се проведе кратка дискусия преди гласуване, така че е, имате до 10.15 и ще гласуваме в 10.15 този доклад. Um, is everybody ready? Готови ли сте? Не сте още. Добре, още една минута. We cannot manage without our secretariat. Thank you very much. I think we're... just in my experience. а, нямам в, в, в, в моя опит под подоб, подобно отлагане не е имало. Сега окончателно гласуваме становището. Добре. всъщност доклада се отхвърля. Освен, може би, въздържалите се, ако желаят да си проверят, да си променят мнението. Това означава, че имко няма да има становище относно търговията и услугите. Няма да изкаже своята позиция. И така, докладчика иска да каже нещо. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Мерси. Моля, е както също. Мерси, Благодаря, госпожо председател. Наистина можем само да съжаляваме, че нашата комисия не изнема да излезе с становище по преговорите относно услугите, но тъй като имаше някои разпоредби, които бяха включени в гласуването, липсата на реципрочност или отсъствието на механизъм за разрешаване на споровете, също както в ТТИП. Ако имаше, ако присъстваха тези елементи в доклада, за нас доклада просто е неприемлив и за това гласувахме против. Някои от другите докладчици в сянка искали да се изкаже? Не. Благодаря. И минаваме към следващата точка от дневния ред. Тези, които искат да напуснат, имат възможност да направят. Um, this seems... Като че много време мина вече, всъщност минали декември почти година, преди почти година, координаторите поискаха да се извърши едно а, из изследване върху ОТТ, Over the Top Players и онлайн посредниците. И с удоволствие днес приветстваме експертите от консултантските фирми, които ще ни представят това изследване. И така, давам думата на експертите директно с молба да представите екипа си и да ни представите изследването. Заповядайте. Благодаря много. Аз съм от ТНО. До мен е колег... са колегите от другата консултантска фирма. Скот Маркус и другата колежка. Аз ще направя първата част от презентацията и след това ще чуем и втората част. Председателката, нека да намалим осветлението, за да се виждат все пак екраните. И Питър Нон, другия колега, който не е с нас, също ще бъде представена неговата част. И така е, изследването е по четири основни теми във връзка с ОТТ. Бизнес моделите, които създава съществуването на ОТТ, после бариерите за разрастването им. После във втората част колежката ще говори за регулаторната среда във връзка с различните моменти. Накрая ще направим препоръки по политиката цифрово отношение, след което ще чуем и вашите въпроси. Надявам се, че не беше много бързо това. Part of the study was trying to narrow down uh, the, the scope and the definition. На първо място искаме да стесним обхвата и определението на ОТТ. Тук бихме могли да навлезем в един много дълъг дебат, но нека кажем как сме подходили ние. Няма ясно определение, на някой не им допада а, този термин, но в първата част на графиката виждаме експлозия буквално от услуги, които се предлагат по интернет, което е в контраст на това, което виждаме по-долу, а именно традиционните далекосъобщителни фирми, как предлагат услуги по техните мрежи. И така, в контраст, услуги, които се конкурират директно с телефонията и кратките съобщения, но от друга страна виждаме и друг вид услуги. И нашето определение за ОТТ е такива услуги, които директно се конкурират с услугите, предоставени от традиционните далекосъобщителни оператори. Така че всички познавате тези услуги. Skype. В видеото имаме Netflix, които ние познаваме и ще се върнем на тях. Следваща следващ екран. И така, какво е ясното, което виждаме и на телевизионните си екрани, в нашите телефони. ОТТ предоставчиците имат много силно навлизане в първата графика. Виждаме някои от ефектите. които а, се отнасят до а, ОТТ доставчиците в сравнение с а, традиционните доставчици. Виждате в розово това, което поемат като обем от ЕТ, а тъмносинято са обичайните далекосъобщителни доставчици. Тоест, съобщенията в Facebook Messenger, WhatsApp, разбира се, всички те а, са се увеличили главоломно в последните години без дори да гледаме конкретните цифри, просто графиката, виждаме какви са и ам, приходите на традиционните далекосъобщителни доставчици в дясната графика. А, явно ефекта върху тях е много сериозен. Тук разглеждаме единствено съобщенията, онлайн съобщенията, които много главоломно се развиха. Ето къде искам сега да а, насоча вниманието. Същото се отнася и а, за медиите. Цялостния интернет трафик а, виждаме е измерен от Cisco в първата графика. А, тройно повече са данните за 5 години. И много голяма част от тези данни са видео данни. И ако видим и долната част, ще видите единствено абонаментното видео Netflix. 60-70% близо от очакваните доходи към 2019. Онлайн видео в голяма степен това се отнася до Netflix, когато говорим за онлайн видео. Като че ли не успявам да посоча каквото искам на екрана. И така, всичко това създава известно напрежение и а, а, така загриженост по отношение на равните условия на пазара. Някои казват, че не е съвсем честно традиционните далекосъобщителни оператори да губят така основа под а, краката си и често се казва, че ако започнем да регламентираме каквато и е била, да била част от този пазар, ако се опитаме да а, уравнопоставим условията в европейските онлайн услуги, всъщност ние можем да ам, повлияем много силно на географски на картината. Ако променим а, каквото и да било в тези четири квадранта, които виждаме, а, всичко ще се повлияе. Значи не става въпрос само за европейските онлайн и европейски ОТТ услуги, става въпрос и от друга страна Европа и е, Съединените щати и изцяло международните ОТТ услуги е, и изобщо е сложна темата. че ли не мога да стигна до екрана, който ми трябва. И така, в изследването ние очертахме как се справя Европа в е, областта на ОТТ. Това възможност ли е, заплаха ли е, какви са силните и слабите страни. Определено има силни страни, но виждаме и заплахи, когато разглеждаме, да речем, цифрите, които се отнасят до Netflix. В предишния екран видяхме. Някои от силните страни обаче са, че с развитието на интернет, където все повече и повече фискални и по-точно финансови елементи се включват, виждаме, че не става въпрос единствено и само за цифрова а, област. Изобщо много ам, сериозен е залога. Ще дам и пример, ако успея да се предвижа до следващия слайд. Can I... I don't know where to point. I'd, I'd like to go back. Искам да се върна. но Не знам към какво да насоча това дистанционно. Като че ли само напред върви. Искам да се върна. Два-три слайда. Вие ли го правите сега? Или аз успявам да се движа по слайдовете? I think we were doing it together. If we go further now, one further. Още един слайд нататък. Само още един. Ето, тук сме. И така, по технологичната част, това, което видяхме при е, новостартиращите предприятия, е, 2500 регистрирани е, е започващи компании, половината е, европейски. Значи, в нивото на иновации и нововедения в Европа е като това в Съединените щати. Значи, в света на информационните технологии и големите данни, определено имаме сериозни плюсове. Тази статистика виждаме, че всички програми, отново стартиращите фирми, колко от тях ще инвестират в информационно-технологически решения. Виждате, между 59 и 71 са данните. И така, влизаме в частта, свързана с ОТТ като режим. Много от тях създават заетост и растеж. Много от тях са новостартиращи предприятия, които се разрастват. Както знаем, те са изключително важна част от иновациите растежа и на мен силно ми допада тази статистика от 2014 в Обединеното кралство. От 1% от бизнеса в Обединеното кралство всъщност 1% са малки и микро предприятие и те генерират 38% от растежа и около 68% от заетостта миналата година в Уединеното кралство. Тоест, разрастването на малките стартиращи предприемачи и фирми е изключително важно. За 3 години това може да са много сравнителни постижения, когато говорим за 20-30% растеж всяка година. В Европа всъщност има много стартиращи предприятия, но много малко от тях успяват да се разрастват. Всъщност Skype и Spotify, двете са фирми започнали в Европа, но се да се разрастват, те се местят в Съединените щати, за да привлекат финансиране, за да имат сериозен пазар, достатъчно голям за този бързо растящ бизнес модел, който те предприемат. Всъщност Skype историята и за Spotify е подобна. Те започват тук, разрастват се тук, но трябва да се приемат преместят, за да продължат растежа си. Другия пример е Netflix, който расте изключително силно в Съединените щати, идва в Европа. В Европа конкурентите имат много сериозен проблем за това как да си разпределят съдържанието, което идва от Netflix. И а, така а, имаме а, сериозен проблем. Това са три е, групи бариери за ОТТ а, е, е, разрастващите се предприятия. Сериозните бариери а, на високо равнище. Сложността за организиране на а, самата дейност във всяка европейска държава, разли... разликите в ДДС, новия регламент от януари 2015, който трябваше да подобри обстоятелствата, но всъщност според изследванията, според малките и средни предприятия всъщност ги осложнява и така много сериозни са бариерите в това отношение за малките и средни предприятия. Това се вижда във всяко едно изследване. Често се подкрепя идеята за новото законодателство, но а, как се прилага е съвсем различно. На следващо а, равнище а, стартиращите а, предприятия растат, трябва да се преместят а, често и винаги а, в сърцето на една такава, на такова едно предприятие има някакъв модел на а, данни. И проблемът е, че а, този ключов а, проект или продукт не може много лесно да се адаптира в различните държави в Европа. Често става въпрос за превод на услугите и макар да има единно законодателство в Европейския съюз, приложението е различно. На следващо място имаме фрагментираното а, приложение на защитата на данни като регламент в Европа и на трето място в тази втора група бариери е блокирането на географски данни и ограниченията а, по отношение на авторските права. Третата група бариери са на първо място а, финансирането, защо Skype се премести в Съединените щати. Под основните а, фирми, а, рискови капитали са в Съединените щати, в Европа имаме само банкови а, заеми, които се вълнуват от това бързо да има приходи, бързо да има дивиденти, което всъщност стопира растежа на едни такива предприятия. И накрая капиталовите рисковите капитали като пазари. В Съединените щати те а, се движат заедно, големи групи са, а в Европа е много а, сегментирано положението по отношение на тези фондове. Е, и накрая, чудесно е, че Skype и Spotify успяват и се местят в Съединените щати, но ако има ключов елемент, който трябва да имаме предвид в Европа, това са това е, че ако една, едно предприятие расте, расте в Европа, то тогава приходите се инвестират отново в Европа. Не е такъв случай в Съединените щати. Давам думата на колежката. Следващия екран, ако обичате. Аз разказа за някои от хоризонталните въпроси, е касащи малките и средни предприятия. А, нека сега да се върнем отново на въпроса за равнопоставеността на тези а, предприятия защото този въпрос е изключително важен. Искаме да разгледаме въпроса както по хоризонталната, така и по вертикалата. Има ли равнопоставеност по хоризонталата, по веригата създаване на ценности? дали а, е, а, е, е, проблемите могат да се решават в рамките на приятото законодателство. Но проблема вече не е в това. Има проблем с правилата относно управлението на е, услугите, които не са подходящи за прилагане за OTT е, е, услугите. съществуват разпоредби, които се прилагат за услугите от информационното общество проверка, дадено едно малко сравнение, което дава разликите в правилата, най-вече, що се отнася до е, сигурността на е, потребителите и управлението на услугите, сравнение между OTT и е, традиционните далекосъобщителни услуги. Е, това създава объркване за потребителите и може да е, изкриви е, е, конкуренцията. Е, друго, което трябва да се каже в тази връзка е, че в миналото е, имаше фокус върху конкуренцията между ОТТ и традиционните услуги. Сега фокус е върху варигата за създаване на ценности онлайн платформите и е, услугите, които зависят от тези онлайн платформи, като дистрибуция, доставки и така нататък. Важен Въпрос е, е следния. Европа, такава каквато съществува сега, е фрагментирана по хоризонталата и по вертикалата и как може да се сравняваме с Съединените щати. Нека сега да дадем е, два примера. Е, първия във връзка с поверителността има фундаментална разлика в подхода между Европейския съюз и Съединените щати в Европейския съюз, поверителността се смята за много важно право. Случай не е такъв в Съединените щати. В Европейския съюз има припокриване между отделните директиви, касаещи този въпрос. Съединените щати имат по-олекотен подход, що се от що се отнася до поверителността, но там има различия, има проблеми от а, друго естество. Не, че в Съединените щати няма проблеми, те просто са а, а, различни. Друга област, която е интересно да се направи сравнение, е, е сравнение е облагането с данъци. Ние имаме общо европейски правила за ДДС, а, но тези правила а, се прилагат различно в страните членки. А, и е, възникват осложнения е, при връщане на ДДС в страната е, по, по, по происход. ДДС ставките в Европа също са доста високи, са около 20%. И има разлика в третирането на европейските фирми и извън европейските фирми. Скот е експерта по този въпрос. Той може да отговори на въпроси, ако имате, но има две основни различия. Първо, ДДС ставките в Съединените щати като цяло са по-низки и второ, за онлайн покупките има временно, е предвидено временно изключение от данъците за продажба. Така че фирмите от Съединените щати в сравнение с европейските фирми имат предимство. От доста време е, е, е забелязан проблема, е, който очевидно съществува и има опити за действия. През 2012-2013 година имаме резолюция на Европейския парламент за завършване на единния пазар. Тази комисия е провеждала множество анализи, Колегите, ако има интерес, могат да се задълбочат. Е, след е, тези инициативи. През 2013 година Европейския съюз е, излезе с заключение за завършване на е, единия цифров пазар до 2015 година. Комисията публикува стратегията за единия цифров пазар през май 2015 година, която в момента се разглежда от е, Европейския парламент. Имаме и решение на съвета от юни 2015. Първо, малко история. Виждате, виждате в тази диаграма, в центъра на кръга пише фрагментирани цифро, цифрови пазари и наоколо се групират различните проблеми, например нарастването на киберпрестъпността, спада на доверието, на липса на взаимосвързаност и така на, нататък. Тази графика не е от стратегията на комисията, а от цифрове дневен ред на Европа от 2010 година, което означава, че ние продължаваме да дебатираме един и същия въпроси или не, не ни достига въображение, или не ни достига амбиция, или пък, че проблемите са сложни за решаване. Въпросът е, ще доведе ли новата стратегия на комисията до а, резултати? Стратегията на комисията върви в правилната посока. Все още обаче остават някои отворени въпроси. Първия въпрос а, а, колко по-далеч отива тази стратегия в сравнение с цифровия дневен ред от 2010 година? тук има теми, които се повтарят, например правата върху интелектуалната собственост, правата на потребителите, управлението на данните и така нататък. Много от а, дейностите, които са предвидени с политически, например, създаването на ново законодателство, извършването на нови анализи, но можем ли да очакваме някакви резултати и как ще бъдат измерваните? Втори отворен въпрос. Третира ли стратегията всички проблеми? Целта на цифрова дневен ред от 2010 година беше да създаде бърза връзка между системите. Ставаше дума за фиксираната връзка по, мрежа, по мрежата, но се постигна напредък по отношение на мобилната връзка. Е, за да може цифровата среда да работи, хората имат нужда от достъп до е, платформи. Има ли е, достатъчно ли развитието или все още има празнота за, за запълване? Трети въпрос. Дали е, Стратегията а, а, ще се обърне и ще третира бариерите пред а, новосъздадените а, фирми. Добре дошли са всички мерки за упоръсняване на систем. ДДС е, е системата, но има други мерки, които по-скоро биха могли да услужнят системата, вместо да я а, упростят. Например, съществуването на различни правила различните сектори. Друг въпрос е свързан с ограничението във времената отговорност, които засягат правата на потребителите. И накрая ще бъдат ли постигнати очакваните резултати на време, тъй като се предвижда законодателство в пакета? Е, това, което ни интересува обаче е ефекта, са резултатите, кога можем е, да ги очакваме, ще има ли закъснение и какви ще, каква ще бъде социално-економическата цена на това закъснение. Ето това са поне първоначалните препоръки, които биха могли да бъдат разгледани, за да се заздрави цифровата екосистема в Европа. Първо, подкрепа на новостартиращите предприятията, които работят в онлайн услугите и в частност на ОТТ. Друго, което се споменава многократно, дали можем да направим законодателството за обявяване на състоятелност по-леко и по-единно в Европейския съюз липсва фокус относно мобилната връзка, дали може да се постави фокуса върху платформи за такава връзка. И още нещо. Видяхме, може би, е, неволните ефекти от мерките за е, е, ДДС. Не може ли да се направи някакъв вид стрес-тест за въздействието на определени разпоредби преди те да влязат в сила? евентуален приоритет номер две да се задави трансграничния достъп, да се засили трансграничния достъп до цифрово съдържание търсенето е, може би, по-голям източник на проблеми, отколкото доставката на услуги. Така че въпросът е не толкова какво, с какво разполагат потребителите, а дали го а, използват. Видеосъдържанието е, основно, е, е основното потребление. Дали могат да се направят е, връзки е, между аудиовизуалната политика, е, например за интелектуалните права и потискането на географските данни и въпросът е дали трябва да се разшири приложеното поле на директивата за аудиовизуалните е, услуги. Е, ние се питаме дали това би бил правилният механизъм. Това са е, препоръките е, около Е, така наречения Digital Playing Field. Трябва да се направи разлики. Трябва да се е, създаде една равнопоставеност по цялата верига на създаване на ценности. Въпросът с дефинициите е тук е много важен. Много често виждаме, че дефиницията, например, за електронни комуникационни услуги, описват услуги от технологична гледна точка, от гледна точка на, на, на плащането. Важно е как тези услуги се възприемат от потребителите. Ние, ние смятаме, че разликите между управляеми услуги и ОТТ услуги е, не е, работи. Ние смятаме, че да се прави разлика между традиционните и отети е, услугите няма да ни е, е, помогне. Ние също така Предлагаме е, да се възприема хоризонтален подход, за да се осигури защита на потребителите, е, е, поверителност и е, сигурност. Това може да се направи с пълна хармонизация на е, правилата на европейско равнище. Това е въпрос, който иска допълнително мислене и допълнителна работа. Ако е възможно да се създаде хоризонтален подход към тези проблеми, ще бъде възможно да се, да се намали обхвата на централното законодателство. Например, Европейската рамка за електронна комуникация и ще подобри връзката. Освен това, би имало да се упрости режима за ДДС, като се въведе, например, прак. Но това вече се съдържа в стратегията. Много важен проблем за малките и средни предприятия е сложността, комплексността на правилата относно поверителността, защитата на данните и сигурността. Така че е необходима директива за защита на данните за да се намалят разликите между страните членки. И една от ползите от добрите хоризонтални е, е, е, мерки ще бъде да се премахнат различните мерки за отделните сектори. Има още една директива, която би засегнала този сектор, така наречената директива NIS но нейните разпоредби не са подходящи за онлайн услугите и за новосъздадените е, на фирми. И накрая, а, необходими са нови мерки, които да заместят разпоредбите за така нареченото сигурно пристанище. И това е последната група от препоръки. свързани с отражението на тези препоръки върху конкурентно способността. Пазар е много динамичен. Необходимо е да се направят още проучвания за това как цифровите платформи биха се отразили на конкурентоспособността. Голям брой от страните членки имат отделно законодателство, е, бизнес договорите. Така че този анализ би трябвало да разгледа как се използват до сегашните е, мерки и да се види какво допълнително е необходимо да се предвиди като мерки за решаване на спорове. И последна препоръка. Е, ние знаем, че преносимостта на данните е, ще бъде от ключово значение, примерно във връзка с е, услугите в облак. Да има разпоредби, касащи преносимостта на данните. е трябва да се знае какви ще бъдат разходите и какви ще бъдат ползите от евентуалните е, решения. Е, е, смятаме, че ще е, бъде добре да се насърчи стандартизацията на форматите на данните и ми остава още един последен слайд. Относно това, какво е потенциалното въздействие на всичко това, едно а, изследване на London Economics, което се очаква да излезе, може би интересно за вашата комисия, ам, а, средносрочен а, анализ относно намаляването на разходите и бариерите пред а, бизнеса в единия пазар казва, че Европа би могла да спечели около 200 милиарда евро годишно. Само за сравнение, отпадането на таксите за роуминг биха донесли печалби от само 5 милиарда евро годишно. Ето колко, ето колко много неща още могат да се направят и колко голяма би могла да бъде ползата. Много пари. We've got about 15 minutes. Разполагаме с 15 на минути за въпроси. Така че имаме и списък на желаещите по Дайте знак. Господин Жива. Да. Ще се опитам да бъде много бърз. Благодаря за това изследване. Много е интересно. Доста неща вече знаеме в тази тема, но моят въпрос е следния. Защо са необходими да имаме, защо е необходимо да имаме сравниви условия поначало? А, я, за, как, за какво ни са отт В крайна сметка явно Европа не може да създаде достатъчно предприятие от този вид. А само в Великобритания ние имаме и европейски и международни ОТТ и в бързо развиващите, бързо развиващи се предприятия. Така че защо ни са необходими допълнително равни условия? И второ, какво имате предвид, когато говорите за освобождаване от ДДС за трети страни? So, thank you very much. It... Мерси, наистина беше много интересно. И получихме информация, която ни е необходима за ежедневната ни работа. Вие споменахте, че има 2500 новосъздадени предприятия в Европа в този сектор. Знаете ли колко европейци започват бизнеса си в Съединените щати? Защото аз знам, че около 500 новосъздаващите си предприятия, френски новосъздадени предприятия са в Силикан Валей, защото там имат повече възможност да се разгръщат. Не можем ли по някакъв начин да привлечеме тези европейски фирми обратно от Съединените щати в Европа, Андрю? А, благодаря за изследването. Вие казахте, че има много разлики между а, нормите за защита на потребителите в Европа и в Съединените щати. Каква е основната разлика между а, европейския и американския пазар? Филип? Благодаря. Аз съм малко така очуден и объркан след това изслушано. А, а не мога да разбера къде е основното в вашето послание. Защо след като един европеец на 20-25 години, който има предприемачески дух, защо трябва да си да заминем за Силикон Вали, защо не намираме необходимата среда за развитие в Европа? Според вас, къде е основният проблем? Okay. I, I, I think this is an excellent presentation. Um... Мисля, че наистина беше много интересно представане. И исках да ви попитам само, е, ще представите ли това изследване в е, е Джури Екон е, и така нека и особено, що се отнася до е, свободния поток на е, пренос на е, данни. Ефрапа трябва да направи нещо, защото защото много бързо развиващи се предприятия и много ново развиващи се предприятия. Е, предприятия излизат от Европа, а тук в Европа се създава най- е, ценното съдържание. Така че ние трябва да направим, е, да създадем условия, за да могат новосъздадените предприятия да се превръщат колкото се може по-бързо в бързо разрастващи се предприятия. Аз много харесах деветия слайд за бариерите, препятствията и исках да ви попитам кои от тези препятствия всъщност създават най-много проблеми. А тук в последния ви слайд вие Споменахте, че не трябва да имаме подход като Европа на крепостите към изчисляванията в облак и големите дата, големите бази данни. Просто не трябва да се, да се вземат мерки за преодоляване на фрагментирането в Европа. И Катрин иска да каже нещо. Съжалявам, понеже слушах Девид Камерн. Вижте, исках да, да ви задам въпроса за Сейф Harbor. За... Ние бяхме в Силикан Вали по време на една мисия. Наистина то е много едно страхотно място. Но сега защо евро, европейците отиват в е, Селекан Вали? До, до голяма степен това е личен избор, но но но и, и, както, както знаем, има и много тясна връзка между университета Станфорд и изследванията, които се извършват в университета и приложението директно в Силикон Вали. Но а, аз съжалявам, че не, не, не бях тук и не можах да изслушам вашето представене, но искам да, кажа няколко, да кажете няколко думи допълнително за регламента Safe Harbor първото първият отговор относно равноправието или еднаквите условия. Да, вие сте абсолютно прав, но изследванията показват, че много от приходите, много повече от приходите и печалбите идват от използването Същевременно, мисля, че и вашия председател от, отговори на въпроса. Тук не става дума за и или. А, про- проблема идва от фрагментацията, така че това е проблема, който трябва да бъде е, решен. По въпроса за такси и ДДС. Сега това не е изследване, което да, да набляга на реформата на ДДС, но ние все пак предлагаме да има общи и единни правила, включително и тези за освобождаване. Тоест, ние е, ние не предлагаме една радикална промяна на целия режим, но просто едно уеднаквяване, което ще премахне е, някои от е, бариерите. Колкото до разпоредбите по Сейф е, е, и когато говорим за дейностите на Националната агенция в Съединените щати и незаконните подслушвания, решението на съда след всичко това става, е, показва, че тук не става дума за, чисто за, за търговска тайна или нещо такова. Не, не в обикновения е, смисъл на думата. Тук става дума за е, е, до, до, до, до други, други, други неща. А, и а, дори американски фирми да кажат, че не искат да участват в този процес, те ще бъдат длъжни всъщност, въпреки всичко това, да събират данни и няма да, да, но трябва да има механизми, които да ги задължават да уведомяват европейските си партньори за това, но може би моя колега може да каже нещо друго за защитата на личните данни, нещо допълнително. Да. Един от последните въпроси. Аз споменах броя на бързо развиващите се европейски предприятия, които се а, установяват в Съединените щати. Наистина техната бройка е огромна. Преди пет години е, се създаваше една или едно или две нови предприятия всеки ден. А днес те са стотици, които се създават е, всеки ден. Така че е, наистина тези те започнаха да се създават през 2009 година и броя им наистина се разрасна експоненциално. Също, същото въжи и за места като Берлин и други. и още веднъж ние имаме наистина едно много добро а, начало, откъдето тръгваме, но въп, Въпросът е, че наистина в Съединените щати нещата са по-лесни, пазара е много по-голям. И за това тези предприятия, които искат да се разрастват и да се разрастват по-бързо, те го правят в Съединените щати. За това ние просто трябва да превърнем Европа в подходяща за, за тях страна. Това може да стане, като има много повече рисков капитал на разположение на съответните новосъздаващи се предприятия мисля, че наш най-голямото предизвикателство, под което сме из, изправени в момента, е времето. Просто самите бе, университети трябва а, да, да подготвят много по-бързо и много по-целенасочено за ОТТ технологиите. Така че времето, както казаха колегите, е от огромно значение – мисля, че споменах и за новосъздадените предприятия в Силикан Вале, колкото до изчисляването в облак. Ако ако всички тези предприятия са всъщност предприятия, които са свързани с услуги в областта на данните. Така че ако искаме да пренесеме данните от една страна в друга, се сблъскваме с много препятствия. Така че проблема, който трябва да бъде решен е проблем от законодателно естество, проблем, който трябва да намери решение много бързо. И тук още веднъж повтарям, че времето е от ключово значение. За ДДС, мисля, че ви отговорихте. Just one very brief comment. И само няколко думи, свързани с ОТТ технологиите. Андрес и Шанс също май искаха да зададат въпроси. Ако обичате. Uh, that's very kind, Vicky. Uh, and in fact... Благодаря, Вики. А, и аз ще продължа казаното от а, Филип а, Жувен. Моят въпрос е с, а, как, какво, какво в а, предложението на комисията не ви харесва? И има ли нещо, което смятате за неадекватно в тази, това предложение? И ако е така, какво трябва да направим? Просто искам малко повече подробности, обяснения по този проблем. идита. благодаря Вики. Благодаря за това изказване. Така, аз вие поставяте много въпроси, които ние така, с кои, които ние знаеме, проблеми, които, с които, които осъзнаваме, че наистина ем, нещата в Европейския съюз много по-бавно се развиват, но как можем да ги промениме? Аз така съм съгласна с вашата препоръка относно дефиницията на услугите, т.е. И, до, и това, че трябва да обърнем повече внимание на употребата от страна на потребителите, а не толкова на техническите аспекти и плащането. И а, че, а, че наистина трябва, ако приемаме правила, те да бъдат по-скоро по технологичните аспекти, а не е, да си поставяме цели. Благодаря. Първия въпрос, на който ще се спем, е дали сме е, съгласни а, е, с всичко в настоящата стратегия. Няма и кой знае с какво да не се съгласим, но има три момента, на които бихме се спряли. На първо място не е достатъчно амбициозна в много отношения. Някои от тях включват свързаното с защитата на потребителите и защитата на личните данни. Има някои области, в които бихме си задали въпроса доколко тези правила биха могли да създадат повече единен пазар. Може ли с пълна хармонизация да се подходи, включително с някои институционални елементи? Няма как да говорим на този въпрос без да направим проучване обаче и е, ни се струва все пак, че имаше амбиция за това от страна на комисията и нейната стратегия. На второ място си задавахме въпроса доколко разходите за МСП са реално отразени. Тоест имаше някои моменти за евентуално разширяване на директивата IVMS или директивата за защита на лични данни или а, изменения по отношение на а, отговорността на посредниците. Да, наистина трябва да се разгледат правата на потребителите, но също така и разходите за малките и средни предприятия, за да се спазят тези правила, така че има различни елементи. Могат да се решат тези правила, но все пак колко далече може да стигнем с тях. И не на последно място, има нещо, което липсва, а именно целевите нива. Голяма част пътната карта стъпва на това, когато се завършат различни изследвания, когато се въведе данни за Но това не е интересно. Интересното е кога ще има реален цифров един пазар. И ние отбелязахме това в цифрови дневен ред за Европа, че имаше определени цели, матрица. Можем да си вземем въпроса дали това е постигнато или не и какво може да се направи, ако тези цели са постигнати или не но като че ли тази част не беше така добре развита в стратегията на комисията. Къде отиваме? На къде сме тръгнали? Може би не тази година, но през 2020. Какво ще имаме като показатели? Как ще измерим? Как ще преценим дали сме стигнали до там, на където сме тръгнали? На следващото място, финансови аспект, не съм експерт, но правилата за А, несъстоятелност и всичко това е част а, и е свързано с малките и средни предприятия и а, все пак е и по-широка тема в цялата промишленост. Ако мога и аз да се включа а, тук, съгласен съм с всички коментари, всъщност почти всички. А, що се отнася обаче до а, стратегията, Specific... За единния цифров пазар е наистина, че няма как да се отрази е, всичко това, като няма показатели. Много от тези анализи обаче аз бих казал, че трябваше да се направят преди няколко години и имаме доста да наваксваме в това отношение. На следващото място стратегията за единия пазар не не третира всичко това, което трябва много разпокъсано всъщност, да речем, географското блокиране, медийния пазар и така нататък. Има много взаимовръзки между тях, които не са видими а, и ние това го отразихме в препоръките. И вие сте ме чували да казвам и преди, че не достатъчно а, внимание се а, обръща на разпространението на аудиовизуални а, аудиовизуално съдържание в Европа, тъй като ако няма какво да се гледа, на хората не им трябват широколентов достъп и така нататък две трети от европейските европейското съдържание идва от Холивуд. Про, а, проблемът не е, че се произвеждат в Холивуд. Проблемът е, че не се разглежда а, а, всичко това като а, цел с, с разпространение извън Съединените щати, да речем, или по, по този начин всъщност можем да говорим за европейските е, филми. Въпросът не е само за трансграничното разпространение, а най-общо като маркетинг подход. Според нас единният цифров пазар не трябва да се разглежда в изолация. Имаме капиталовите пазари, и също така съобщението преди няколко седмици за единия пазар когато говорим за правилата за несъстоятелност, те наистина се появяват в тези два инструмента. И ми се струва, че това е един много важен аспект, който често остава не, неразгледан. възможността за банкротиране, за несъстоятелност е една много основна част от цялостната предприемаческа култура. Вероятно не е яснотата по в това отношение е а, нещо, което влияе а, и а, на нивото на а, предприемачество. Това е наистина една тема, която трябва да се разгледа и правилно започва комисията от а, една публична а, консултация и това е нещо, което отдавна трябваше да бъде направено. Председателката. А, знам, че можем да продължим с часове с тази дискусия. Много подробна е презентацията с много препоръки, които ние трябва да обмислим и зная, че вие подготвяте и по-пълен доклад по въпроса за цифровото съдържание. Хубаво е, че вие а, имате обхватно гледище. А, хубаво е наистина, когато говорим за паневропейски а, съдържания, аудиовизуални и други, да не забравяме и локалното, а, местното ниво. Така че това, което вие ни изпратите, ще бъде разпространено с, а, във всички а, колеги. Още веднъж благодаря, че дойдохте а, и за добре свършената работа. Sorry, Следващата точка в дневния ред е доклада за нелоялната конкуренция и а, докладчик е а, Давид Яцкевич. Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни. Имате думата. Благодаря, господин председ... госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа. Панком послом за зложене поправки до проекта справа. Е, искам е, да благодаря колеги на тези от вас, които подадоха изменения по моя доклад за борбата с нелоялните търговски практики. Е, броят на измененията показва, че проблема е интересен. Защо е важен моя доклад. Бих искал да кажа, че 47 милиона души в Европа а, работят в а, хранителния сектор. 99% от а, предприятията в сектора са малки микропредприятия, фамилни, семейни предприятия, те могат да бъдат обект на най-различни нелоялни практики, които виждаме и наблюдаваме в различни държави и членки. И а, бих искал да напомня, че исках да се спра на три момента в моя доклад. На първо място това мнение, че а, нелоялните практики са проблем те а, спират развитието на хранителната а, на веригата за доставки на храни между предприятия. На второ място, ние трябва да се борим с тези нелоялни практики, но това, което правим, не е достатъчно за да се подобри а, положението. И на трето място, за да се преодолеят някои от тези нелоялни практики, трябва обществените власти да се намесят и да направят така, че да се спазва закона. Не съм анализирал все още всички е, изменения, но заключението ми е, че макар и да има различия в това как трябва да подходим към нелоялната практика, е, с други думи какви средства би следвало комисията и държавите членки да използват, ние все пак сме съгласни по един ключов въпрос, а именно, че е, съществуват такива нелоялни търговски практики в е, хранителния сектор, но и в други е, сектори. Е, най-видими са в е, продоволствения сектор и че трябва да се направи нещо по въпроса. И където съществува е, този проблем, той пречи на лоялната конкуренция. А, отразява се неблагоприятно на пазара, създава страхове и има негативни а, ефекти върху економиката. Много изменения а, вие подавахте, колеги, а, с цел по-добра координация, по-добро спазване на закона и а, създаване на арбитрация на европейско равнище. Съгласен съм с това, но също така смятам, че е, би следвало да разпознаем и мерките, които вече е, са въведени и да преценим кои мерки биха били ефективни национално равнище и как е, бихме могли да ги въведем на европейско равнище по такива инициативи, като тази за веригата на доставки на храни, а, има смисъл такива мерки, но също така смятам, че Европейската комисия би следвало да следва резултатите от а, тази инициатива Има много изменения по отношение на фактора страх, санкциите, които съм въвел също в компромисните изменения. Също така съм приел изменения, които припознават националните практики а, и постигнатото в държавите членки. И макар да има много изменения, можем да постигнем напредък и да приемем а, позиции на парламента за нелоялните а, практики. Против а, нелоялните търговски практики. Има изменения, които няма а, да приемем, а именно, че не съществуват нелоялни търговски практики или че те не са важни за нашата економика. Няма как да се съглася с подобен подход. Така че тези изменения няма как да бъдат прияти. Искам също така да благодаря на докладчиците в Сянка, отново на всички тези, които направиха предложения за изменения, за приноса ви, за работата която а, извършихте и наистина тези изменения обогатиха доклада. Помогнах ми да го довърша. Той, разбира се, трябваше да бъде кратък. Затова се радвам да кажа, че успях да приема много от измененията тъй като а, трябва да призная, някои неща не бях забелязал. Например, въпроса за собствените марки. Включи го. Също така и други моменти, свързани с избиране на най-добро място за, според условията. 272 изменения. Много изменения, много работа и е, исках да представя 16 компромисни изменения и се надявам, че тези компромисни изменения, изменения означават, че ще постигнем е, съгласие и че ще можем да приемем този доклад. От вас зависи дали искате да ви представя постигането на тези 16 а, а, компромиса. Това означава още 10-15 минути. Ако искате, мога да ви информирам. Така че, отново. Искам да ви информирам, че може да помоля някой да ме замести в един момент, тъй като може да не мога да продължа работата си по този доклад заради други ангажименти в Полша. Може и така да се случи. Така че искам от сега да ви информирам. Благодаря много на а, оратора особено по отношение на последното нещо, което казахте, което съм сигурен, че ще стане, ще поемете много важен пост във вашата държава, но искам на Анна Мария да дам думата за НП. Наистина, ние смятаме, че нелоялните търговски практики са проблем. Ние от няколко години работим по тях. в моя доклад също за а, свободните и ам, лоялни а, търговия на а, едро в Европа. А, с много заинтересовани страни през годините работим и също така се опитваме да идентифицираме какво предприемат а, държавите членки на административно и на законодателно ниво и комисията много добре се справя с тази работа. Важно е да има свободен избор за потребителите, да има прозрачност, да има достъп до пазара. Пълен и свободен за малките и за големите действащи предприятия, както и за селските стопани. Но тези нелоялни практики, практики са свързани не само с селските стопани. Ние ги слушаме, отговаряме, включваме ги а, през годините, но това не се отнася само до тях. Има мерки и се предприемат мерки. Не е вярно, че нищо не се е случило преди а, да започне всичко това. А, ние започнахме от. А, абсолютно отрицание, обругаване, конфронтация и сега стигнахме до положителен и конструктивен диалог между заинтересованите страни, което е ключовия момент. Хората, които участват, хората, които са свързани с а, оперирането с самата верига за доставка а, малки и големи предприятия. И сега имаме инициативата за веригата на доставки където сме достигнали 1200 компании като регистрация. Малките участват повече, отколкото големите и виждаме, че националните платформи, които са добри форми на диалог за разрешаване на проблемите на място, те нарастват. Приветствам това в Чехия и в Словакия. Са формирани също. И смятам, че трябва да дадем шанс на инициативата за веригата за доставки, която едва във втората си година. Тя не е перфектна, не е идеална, вероятно трябва да се укрепи, но а, тече и оценка, а, която ние поискахме. Парламента изиска изследване за а, веригата с доставки. Комисарката ни убеди, че увери, че тази оценка ще бъде публикувана в средата на декември. Ще бъде представена в средата на декември на нас. И така, господин председател, няколко пъти подигаме въпроса за нашата комисия. Как може да се произнесем по е, нещо седмица преди оценката на комисията, оценка, която ние сме изискали. Хубаво, е, че има много изменения. Това означава, че има интерес. Е, но ние се произнасяме по въпроси за това дали трябва да има законодателство или не на Европейския съюз без да изчакаме резултата от, очакван, от а, изследването и а, съобщението на комисията за това какво предприемат държавите членки на национално равнище. Не мисля, че това е най-професионалният начин за действие страна на парламента а, и също така и крайния десен а, вод а, не позволи това да се промени. Така че много е. А, прибързан този доклад. А, не е сериозно да се апелира законодателство, така че а, аз съм против всяко едно изменение а, в посока на законодателство. А, също така, а, друг въпрос, който много от колегите повдигат, има, по който има много изменения. И аз а, също говоря по този въпрос. Що се отнася до а, фи, а, собствените марки а, и а, всъщност изобщо не се споменава в доклада на комисията, не знам дали това е форума, но, но е много важен въпрос и също така а, чакам с нетърпение да работя и аз с а, про, а, колегите а, и а, да бъдем съвсем градивни. Олга Синлова от СНД. Благодаря. Искам да продължа а, а, там, където приключи докладчика и да повторя това, което казахме а, на първата размяна на мнението. Социалистите и демократите а, имат еднозначно мнение по въпроса. Нелоялните търговски практики са голям проблем и трябва да се заемем с решаването му. А, на това се дължи и факта, че една трета от внесените изменения са от нас, защото целта ни е да разширим предложението на докладчика. Позволете ми сега накратко да ви обясня каква е целта на нашите предложения за измененията. Ние смятаме, че нелоялните търговски практики вредят не само на инвестициите, но подкопават и условията на труд и заедостта. Има различни национални разпоредби, на места има а, етични кодекси, на други не. И точно тези разлики до пазара биха могли да имат отрицателно въздействие, въздействие върху всички по веригата на създаване на ценностите, чак и е до единния пазар. Затова смятаме, че е необходимо уеднаквяване на регулаторните системи. На едно мнение сме с докладчика. Ние предлагаме механизми за борба срещу нелоялните търговски практики. С други изменения ние показваме какви са и бариерите, границите, пред които се изправяме. Ние подкрепяме най-вече създаването на конкретна законодателна рамка с общи разпоредби, която отчита даденостите в отделните страни членки. Освен това, смятаме, че трябва да се въведат и санкции, които да имат възпиращо въздействие. Освен това, би трябвало да се повиши и правната сигурност при трансгранична дейност и да се направи така, че да се обменят успешни и утвърдени с времето практики. Новия феномен може е, да бъде в полза на потребителите, може и да е в тяхна вреда, както за потребителите, така и за фермерите. Ние смятаме, че е, въпросът с собствените марки трябва да бъде решен дългосрочно. Моите изменения показвам въздействието на нелоялните търговски практики върху потребителите. Мисля, че е, при сълскостопанските продукти и храните тези въздействия не са достатъчно анализирани и трябва да го направим. И позволете ми да кажа още нещо. Нашите искания са съзвучие с резолюцията на парламента относно програмата на комисията която, резолюция, която приехме през октомври тази година. Тази резолюция парламента призовава комисията да се занимае по-подробно с въпроса, свързан с храните. Комисията по селско стопанство също се спира на този проблем и комисията скоро ще даде своя отговор на нелоялните търговски практики в селското стопанство. Благодаря на докладчика, благодаря за предложенията и за сътрудничеството. Благодаря. Следващия оратор Робър Рошфор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Споделяме много от неговите мнения. Няколко, много колеги се изразиха по въпроса. Всички сме убедени, че нелоялните търговски практики нанасят много щети, те са вредни за единния вътрешен пазар, те също така нанасят щети на малките и средни предприятия. Аз съм последният, който ще умалважи последиците върху малките и средни предприятия в областта на производство на храни и напитки. Така че, нека да не се лъжеме, подобни практики съществуват, те са често явление и щетите, които проистичат от тези практики са много значителни. Всички сме съгласни. Същевременно обаче не трябва да забравяме, че държавите членки предприемат мерки за борба срещу нелоялните търговски практики, тъй като а, тази тема не е нова, този проблем не е нов. Много неща са направени вече. Инициативата за продоволствената верига не решава всички проблеми, но тя съществува и би било редно да се направи оценка на нейната ефективност и да се е, преценят е, какви са нейните недостатъци. Така че с е, риск да повториме или и да бъдем така малко не много нови е как да действаме, какво трябва да направим. Всички изменения, които внесах, почиват на една единствена идея. Трудно е днес да вземем ясно и окончателно решение относно дейностите, които трябва да предприемеме, без да вземем предвид оценката на влияние, кое, която се съдържа в изследванията на Европейската комисия и с които ще разполагаме с най-скоро време. Що се отнася до доброволните схеми и до авторегулирането, да, трябва да видиме какви са резултатите залегнали в изследванията, за да знаем какви полуки да извлечем. А що се отнася до новите изследвания, също мисля, че, че е добре да, да, да изчакаме а, дефи, дефиницията, която ще бъде включена в а, изследването на комисията, макар и да съществува вече подобно дефиниция. Същото а, въжи и за залегналото в параграф 18 на доклада. Да, разбира се, доклад, Докладчика иска незабавното създаване на нормативна уредба, но мисля, че е, трябва да имаме възможност от една страна държавите членки, които искат да направят това, да го направят, но същевременно да има някаква система за координиране на информацията и система за обмен на най-добрите практики в тази област. Също Същевременно време, обсъдихме и това е включено някъде в доклада така наречените собствени марки или е, продук, продукти, които се произвеждат от малки и средни предприятия под е, марка на големите е, магазини. Те вземат все по-широк и по-широк дял от пазарите през последна е, година. Целта е да има качествен продукт с приемлива цена. В големите хипермаркети има три вида продукти е, известните, известните марки, луксозните марки е, и продукти, които са наистина на много ниски цени, така наречените е, супер дискаунт, чиято продажба се обяснява предимно с последиците от финансовата криза, а в средната категория, така наречените продукти от собствена мерка, те обикновено представляват един добър компромис и едно добро съотношение между цена и качество. И в никакъв случай ние не трябва да ги заклеймяваме. Така че факт е, че има малки и средни предприятия, които произвеждат тези продукти за големи предприятия, че могат тези малки и средни предприятия да са много зависими от големите търговски предприятия за производството, но зависимостта не винаги означава нелоялна търговска практика. Така че нещата трябва да се разграничат. Така че може би един ден трябва да се направи някакво изследване на праговете, които е, създават е, и от, от които нататъка може да се говори за зависимост. Но същевременно има малки и средни предприятия, които получават редовни поръчки и които е, имат осигурени поръчки за години напред, така и които са е, в. Е, добро положение. Така че, нека не, не правиме тук така. М, нека да не се объркваме. А, аз и колегите получихме вчера компромисните изменения на полски обаче, е, на истинският, на матерния език на докладчика, но тъй като утре имаме заседание на докладчиците в Сянка, Надявам се, че ще имаме и превод на английски на тези компромисни изменения, за да можем да продължиме нашата дискусия в духа на съгласие с нашия докладчик, а ако бъдещето е, ще бъде по-друго за него извън Европейския парламент с колегата, който ще го замести. So Dennis de Jong's not here. Igor Soltes. Igor Soltes. Благодаря ви, уважаеми докладчик, уважаеми докладчици сянка. Засилва се интеграцията по хоризонталата и вертикалата на варигата на снабдяване с храни. магазини от типа на Ауди, Метро, Теско и така нататък вземат 50% от а, е, е, пазара а, е, и работят на територията на целия съюз. И за, за това Европейския съюз трябва да предприеме а, действия. Ето защо нелоялните търговски практики се е, наблюдават и тук. Те вълшават качеството на храната, имат отрицателно действие върху околната среда, наследството към, към храни и така нататък. Ето защо Зелените смятат, че всички елементи от веригата трябва да бъдат защитени от нелоялните търговски е, практики и трябва да са насочени както към преките, така и към непреките доставчици и да бъдат е, трансгранични. Не смятаме, че има граници на саморегулирането. Ние смятаме, че ясните разпоредби, ясните дефиниции е, и осигуряването на необходимите ресурси ще ще да, добър пренос. Ние а, е, искаме да се създаде орган за обмен на добри практики. Затова зелените смятат, а, е, че трябва да започнем да работим по директива, която да. А, третира въпрос с тези практики. Не можем да седим и да гледаме как от нелоялните търговски практики страдат малките, средни и микропредприятията, за които така или иначе е трудно да оцелеят на пазара. Ние Непрекъснато твърдим, че малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика, но за тяхното оцеляване е необходима честна и прозрачна конкуренция и условия, които да защитават всички участници в веригата за снабдяване с храни. Ние смятаме, че е необходим механизъм за налагане на тези разпоредби в съвите членки. Внесъл съм от името на зелените предложения за изменения, които се надявам да, не, да бъдат включени е, в компромисните е, изменения, за които говори докладчика. Очаквам с нетърпение бъдещето ни сътрудничество с докладчика и докладчицата всяка. So, um, Друг е докладчик сянка, но той не е тук. Желая някой друг да се изкаже? Да върнем тогава думата на докладчика, който да приключи дебат. Tylko taką techniczną uwagę przedstawić. Ja przekazałem wszystkie Заключителни думи. Предал съм компромисите на секретарията а, на време. А, казаха ми, че в четвъртък компромисите ще бъдат преведени на английски, но аз, за съжаление, не мога да, да контролирам и да влияя на процеса на превод. Госпожа Кораца Билд каза, че има мерки, които вече са предприяти от Европейската комисия, които парламента взима през последните години и които показват, че ние смятаме проблема за важен. Съгласен съм, да, наистина ние работим по въпроса през последните години, но извода винаги е било, че трябва нещо да се направи а, и то не беше направено. Аз бях решен да направя нещо и затова апелирах към вас да направите конкретни предложения, за да може нашата комисия да апелира към комисията да направи следващите стъпки. и да вземе конкретни мерки. Да, ние, разбира се, нищо не можем да направим. Комисията е онази, която трябва да вземе конкретни мерки. А, някои колеги не са съгласни с мен и твърдят, че аз искам да наложа някакви неща. Искам да наложа определени правила и санкции на тези колеги. Искам да кажа, че това не е така този доклад, по-точно неговите точки 17 и 18, ясно показва, че това е апел към Европейската комисия да вземе правилните мерки. Този доклад а, съдържа в себе си наистина ясен и силен призив към комисията да направи нещо по въпроса. а, има стотици, хиляди, да не кажем милиони жертви на нелоялните търговски практики. Запознал съм се с множество доклади Например, с доклада на Европейски економически и социален комитет, в който се казва, че саморегулацията не е довела до положителни резултати. Защото за каква етика можем да говорим, като имаме предвид какво правят мултинационалните компании. Тук се спомена така наречения fear factor, фактора страх. Говорихме в парламента, констатирахме, че съществуват нелоялни търговски практики, че има доброволни инициативи, например, а, инициативата по веригата на доставката, които са се оказали неефективни. Затова аз апелирам към комисията и заявявам, че имаме нужда от пробив след всичките тези години на работа. Господин Рошфор каза, че някои страни членки вече имат е, постижение в тази област. Аз споменавам това в доклада. Не искам да а, е, омалуважа и да игнорирам това, което вече е било постигнато. позволете ме да ви прекъсна. Комисията а, сега ще получи думата, защото вие казвате, че това е апел към комисията. А, ще се, този доклад ще се гласува а, в комисията беше поискано е, разделно гласуване, поименно гласуване. Това ще бъде така, както беше поискано. Освен това, ще има възможност да се е, внасят допълнителни изменения пред пленарното заседание, за да се включва това, което се съдържа в анализа на комисията. Сега ще, ще дам възможност на докладчика да завърши и после комисията. Dziękuję. Już zmierzam ku końcu. Благодаря. Господин Рошфор, каза, че държавите членки са постигнали някакъв напредък, съществуват национални регламенти, мерки за борба с това явление. Да, но могат да се вземат и мерки от страна на Европейската комисия, за да се попълнат пропуските. Аз не предлагам да се, прем... да се премахнат методите за решаване на споровете, арбитражи и други национални органи, които действат и които са функционални. Аз просто искам те да бъдат допълнени от други инструменти, т.е. да има нормативна уредба, която да защитава малките и средни предприятия. Благодаря ви за доклада. Сега давам думата на комисията. Кой ще вземе думата? Благодаря, ще бъда кратка. Бих искала да потвърда наистина, че работиме упорито за а, по изработването на изследването на продоволствената верига и ще можем да излеземе колкото ще ви представим в най-кратки срокове нашия доклад. Комисията в нейното становище разглежда нещата в два аспекта първо на общо европейско равнище и второ случващото се в държавите е, членки. Както колегите многократно подчертаха, важно е да знаем какво се извършва в е, държавите членки и в съобщенията си от 2014 година комисията признава, че доброволните инициативи трябва да се допълнат с нормативна уредба. Но подобна нормативна уредба съществува в отдолните държави членки и наистина много напредък е отбелязан в държавите членки. Така че всичко това трябва да бъде оценено, трябва да бъде разгледано, за да видиме да, какво може да се подобри и има ли нужда, има ли нужда да се ем, допълва е, нормативната уредба, съществуваща в е, държавите членки. Защото, както казах, в много държави членки инструментариума съществува. И Комисията търси също така начини за борба с явлението страх. Така че и двете изследвания и доклада ще ви бъде представени в най-скоро време. И сега няколко думи за така наречените собствени марки. Това е един проблем, който ние наблюдаваме много внимателно. Преди няколко години комисията работейки по концентрациите и иновациите, всъщност достигна до много интересни резултати, свързани с собствените марки, аспекта новаторство. които са така много като, като цяло много добре възприяти от потребителите и е, и тогава се смяташе, че тези продукти така дават е, насърчават е, иновациите, но това вече не е факт. И в, за това в момента се извършва едно изследване в тази област, едно защо, защо, защото имайте преди, че тук става дума за едно явление, което е много по-обширно и отива отдалеч, отвъд нелоял, нелоялните търговски практики. И като цяло има много ем, така важни последици, както за целия сектор на търговия на дребно, така и за новаторството, така че не бива да го свеждаме само до е, нелоялни търговски практики. Благодаря на всички. Следващото заседание на комисията ще се състои на 7 декември след обед. Днес след обед имаме и съвместно заседание отно за по единния цифров пазар заедно с Либе, така че това ще бъде едно важно заседание. E, e, quella davanti e alla plenaria, se non sbaglio. Esatto. Което ще се проведе в а, залата на третия етаж срещу пленарна зала. Благодаря ви.